На зала. Това беше просто едно евакуационно упражнение. Сега можем да продължим нашата работа. А сега, съгласно дневния ред, ще, ще разгледаме първия от двата доклада на господин Рапкай относно а, имунитета на господин Успаскич няма да има процедура за спонтанно изказване. Така решиха председателите на политическите партии. Сега давам думата на господин Рапкай, който е докладчик. Благодаря, господин председател. Преди дебата и преди ми давате думата по тази тема, по която съм докладчик. Няма предвидена дискусия, само а, гласуване. Така че Демаджистрис има а, по, не, по този въпрос пет процедури. Председателят прекъсва оратора. Прав сте и трябва да се обясни това по-спокойно. Нито една политическа група не е поискала да се проведат дебати по парламентарния имунитет и привилегии на господин Демаджистрис. Тоест, както каза господин Рапка, ще имаме само гласуване. Сега в случая с господин Оспаскич. АЛДЕ поиска да се проведат дебати. И поради тази причина в момента провеждаме това обсъждане. В случая с Демаджистрис просто нямаше искане за провеждане на дебат. И, както ви казах, госпожи и господа, в случая да магистрис ще имаме гласуване. Сега подновяваме часовника. Благодаря. Исках да направя това уточнение, защото имаше въпроси от колегите. И така, защитата на парламентарния имунитет на господин Успаскич, той всъщност няма такъв имунитет. От 17 септември 2010 година преди година беше оттеглен този имунитет на господин Успаскич така че тази молба беше внесена на базата на нови факти, така че отново да получи парламентарен имунитет. В какво е опрекван господин Успаскич? Литовските власти, съдебни власти го опрекват в нарушение на правото от 2004 до 2007 година, когато е бил председател на своята партия в този период той не е бил член на парламента. Е, имунитета в страната му е бил дигнат. През 2009 година е бил избран за член на Европарламента и всъщност този период представлява за нас интерес. По време на двете изслушвания ние изслушахме господин Успаскич е, господин председател, драги колеги, не знам дали господин Успаскич е виновен, не знам също така дали е невинен. Той така твърди, но не аз съм този, който може да го каже. Това е задача на съдебните органи в Литва, в неговата държава а ние трябва само да се произнесем дали по два а, значими аспекта, свързани с имунитета му на евродепутат, трябва ли да бъде запазен на този имунитет или трябва да се подложи на другите процедури, а, както всеки а, обикновен гражданин в неговата страна. При такава процедура той няма да може да излага своето становище като политическа фигура, като депутат, което няма нищо общо с свободното изказване на мнение. Освен това може да бъде съдебно преследван, но след две изслушвания трябва внимателно да обмислим ситуацията и след становището на е, е, Литва е, можем да заявим, че можем само да дигам този имунитет. Колегата Успаскич сезира Европейския съд първа инстанция и се оплака от нашето решение, Разбира се, Европейския съд одобри а, това на базата на две други решения и а, колегата Оспаскич се яви заяви, че има нови факти, свързани с Wikileaks. И именно а, за това беше поискано да не отваряме отново процедурата и този жалба ще бъде оттеглена от Европейския съд. За съжаление, независимо от това, жалбата беше оттеглена. Беше организирано ново изслушване и с новите факти, новите резултати. Може би те имат значение в Литва, но не и нямат отношение към имунитета на лицето. Е, по време на няколко заседания това беше обсъдено и ние сме дълбоко убедени, че няма е, друго решение. Тук не става дума да се произнесем за е, неговата вина или невинновност, а е, той е, не са нарушени неговите човешки права. Той може да изказва своето мнение така че това е нашето становище. Не отегляме този имунитет, тъй като това вече е направено. Но в проекто доклада нещата остават в това състояние. Благодаря. Господин докладчик, благодаря и от името на политическата група НЕП, колегата Тадеуш Свивка. Много благодаря, господин председател. За мен е удоволствие да съм член на Комисията по правни въпроси от 7 години насам. През тези 7 години ние сме разглеждали десетки случаи, десетки искания за отнемане на имунитет и привилегии. Искам да припомня на колегите, господин Репка вече каза това, което аз исках да подчертая, а именно, че Европейският парламент – е различен от народните събрания на отделните държави членки. Европейският парламент има много ясно разписани правила, що се отнася до привилегиите и имунитета на своите членове. Правилника казва много ясно, че имунитета може да се защити само единствено тогава, когато случаят, който се разглежда, е свързан с мандата на съответния депутат като член на Европейския парламент. С цялото ми уважение към господин Оспаски, че неговата работа и членство в Европейския парламент ние сме провели вече дълги дебати в нашата група на НП и изпитваме съчувствие към господин Оспаскич. Но пък от друга страна, <laughs> законът изключва това съчувствие. То е над съчувствието ни. В случая, в който разглеждаме, няма никаква връзка с работата на господин Оспаскич като член на Европейския парламент. Тоест, нямаме и основания за тази защита. Тоест, имаме тук по-скоро неговото членство в парламента като фонова история на, на целият този случай. Искам да припомня, че преди повече от година година Европейския парламент отне имунитета на господин Оспаскич и можем само да дискутираме дали това решение било правилно или не. Мисля, че беше правилно. От АЛДА господин Уотсън. Благодаря, господин председател. Господин Виктор Опаскич е рядко явление в Литва. Той е говори руски и успешен в бизнеса, с стопанската си дейност. Има хора, които се чувстват застрашени от неговия успех и са започнали този случай срещу него, който според мен прилича на лов на вещици. Наистина, тук имаме успех в неговия, неговия бизнес. И когато ние разгледахме за първи път неговия имунитет, случаят е, изглеждаше ясен. И тогава решихме да отнемем имунитета му. Но откакто той подаде жалба, излязоха нови факти. Не само това, което Wikileaks показа, но и господин Рапка. Е, Предишният премиер също така каза, че негови колеги, че негови съграждани са били обвинявани несправедливо. Но също така получихме потвърждение, това, което сме си мислили, че преди 5 години службите за сигурност са притискали президента да промени случая и срещу нашия колега Успаскич. Тогава пет души гласуваха за неговата жалба и 9 против. Според мен господин Оспаскич е жертва на политическа кампания, на политически компромат, чрез който неговата партия да бъде изхвърлена извън официалната политика. И днес ви призвавам да гласуваме за връщането на неговия имунитет. Благодаря. Следващия е Валдемар Томашевски от името на консерваторите и реформистите. Благодаря, господин председател. Колеги, това е един сложен проблем, но от друга страна пък нещата са много ясни. Очевидно, господин Успаскич е жертва на интриги между политически партии. Докладчика отразява мнението на управляващото мнозинство в Литва. Същите онези, които се опитват да изхвърлят господин Успаски, Успаскич от политическия живот. Сложни нещата, но и за това и се получи подобно гласуване в комисията. ЕНП гласува така, защото господин Ландсбергис участва активно в този казус. Но като цяло е абсолютно ясно, че става дума за политически въпрос и моята политическа група ще гласува за възвръщането на а, имунитета на господин Успаскич. Социалистите и демократи. Да, като докладчик, тъй като отдавна работя по този въпрос, в резултат на тази информация, която получихме и тези дискусии, и мнозинството не беше достатъчно и първия път и втория път. Аз не се произнасям по ролята, която играе господин Успадски, че в политическия живот на Литва. Въпросът, който си задаваме е дали процедурно е допуснал нарушение или грешка. И господин Томашевски с неговите бележки по за болшевизма. Няма да навлизаме в подробности. Аз искам да кажа ясно. Нашата работа не е да кажем дали е виновен или не, а дали а, са били зачетени неговите права или е бил подложен на политическо преследване, на политически натиск. И а, именно това е предмета на нашето решение в комисия. Именно за това ви призовавам в пленарна зала да гласувате по този начин. Благодаря. Благодаря на господин Рапка и тогава приключваме с дебата. И ще гласуваме утре в 12 часа. Следващата точка е много важна за всички и за всички в този момент става дума за подготовката на заседанията на Европейския съюз 8-9 декември. Важното е да чуеме всички.